Um, Добро утро. Дори и факта, че почнахме по-късно, не можа да накара хората да дойдат на време. Ще се опитаме обаче да си свършим работа както трябва. Моля, приветствайте министъра на финансите на Литва. Ние сме почти към края на председателството на Литва, но не съвсем накрая, защото има тристранни срещи, които предстои, предстоят и ще трябва да се взимат важни решения. И така, ще ви дам думата за 10 минути и след това ще продължим към сесията, свързана с въпроси и отговори. Така, групите, политическите групи ще вземат думата по установения ред. Благодаря, Шерън. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на комисията. Трудно ми е да се вместя в тези 10 минути, честно казано. Така че, като погледна назад, Мога да кажа, че все пак остават няколко дни до коледа, предстои ни усърдна работа и все още ще работим по някои важни документи, ще опитаме да постигнем напредък по тях. Оценявам плодотворното и професионално сътрудничество с вас. Без такова сътрудничество между парламента и съвета нищо не може да се случи. Това не е само защото парламента и съвета са, със законодатели, но аз мисля, че е полезно да има обмяна на мнения. И понякога е полезно, защото създаваме е, нещо съвместно. През тези 6 месеца занимахме се с редица въпроси и доклади. Ние не започнахме от самото начало, но а, имахме една много добра основа, върху която стъпихме. Тази основа беше създадена от парламента, от предишното председателство, от ирландското председателство. Ще се опитам опитаме и ние да предадем една такава стабилна и здрава основа на гръцкото председателство. Нека се спра на тези е, четири части от нашата програма. В началото на нашето председателство очертах аспекти от нашата програма. И така първата част е свързана с законодателните досиета, свързани с финансовите услуги. Банковите, банковия съюз беше в... Като... Job that we are still coping with. Uh, I think we are coping successfully with that, uh, with that job uh, of... Uh... Да се надяваме, че по време на тристранните а, срещи ще по, а, постигнем съгласие, ще се обединим около едно решение, свързано с фонда за реорганизиране на банките и механизма за реорганизиране на банките. Надявам се, че съвета ще е в състояние да потвърди а, споразумението, което беше постигнато с парламента по време на тристранните срещи. Ако искаме да, да постигнем заложени цели, необходимо да уведомим и пазарите, и гражданите какво правим, какво сме постигнали. Ам, по време на нашето председателство по въпросите свързани с Банковия съюз. Тези, които са се облагодетелствали от рискови банкови операции, трябва да поемат разходите, когато нещата се а, объркат. Това трябва да е основополагащият принцип и той сега е отразен а, в. А, Досието за механизма за реорганизиране на банките. По време на среща на Екофин утре ще продължим да обсъждаме този въпрос. Механизма за преструктуриране на банките е един много важен въпрос. Трябва да постигнем споразумение по това досие. Това не е стандартен документ. Понякога в пресата се тиражират различни теории, свързани с законодателната процедура, но ем, има конкретни резултати, които ще са от полза за всички нас. И те ще оправдаят ем, всички усилия, свързани с е, това досие. С, е, неочакван, с е, нетърпение очаквам разговорите утре. Миналата седмица имаше много позатворени дискусии. Разбира се, благодарен за това, което беше постигнато от държавите членки. Понякога те имат доста разнопосочни позиции и мнения, но да се надяваме, че ще можем да разрешим всички проблеми, които а, все още са останали неразрешени. Ще проведем различни тристранни срещи, дискусии с Европейския парламент и да се надяваме, че до края на политическия цикъл ще можем да приключим с това досие. Елиза, твоята работа ще е много трудна, но смятам, че, сме, че ще сме в състояние да помогнем и на вас. Ирландия, Гърция и Латвия са част от председателството. ние всички ще ви подкрепяме и според мен, за мен лично това досие е най-важното и то ще бъде увенчано с успех. Друг стълб от Банковия съюз е свързан с директивата за гарантиране на банковите депозити. Предстои ни още една тристранна среща. Смятам, че ще сме в състояние да постигнем окончателно решение още по време на, Латви... на литовското председателство. Относно финансовите услуги, директивите МИФИД, регламентът МИФИР – да се надяваме, че ем, ще можем да разчитаме и на вашата помощ по едно такова важно досие. Относно Омнибус 2 е, и Буркат. Смятам, че се справихме отлично, що се отнася до Омнибус 2. Е, ем, прокарахме това досие. Много важен напредък беше отбелязан. Също и рамката за платежоспособността е част от Омнибус 2 и трябва да влезе сил до 2016 година. Сроковете, които са поставени, имат символично значение, защото много важни законодателни актове ще влязат в сила от 1 януари 2016 година. Благодарен съм, че можахме да постигнем успех и по директивата, свързана с ипотечните кредити. Основната работа беше свързана от предишните председателства, но ние а, можахме да а, свършим окончателно работата по а, тези досиета. Относно а, темата за предприятията за колективно инвестиране в а, ценни, е, в пазари на ценни книжа. Ам, обещавам, че преди коледа ще ам, постигнем успех, но нека да изчакаме. Директивата, свързана с а, разплащателните сметки, също е важна тема. Постигналихме напредък и по темата за противодействие на схемите за пране на пари. Нека да видим а, какви ще са резултатите от оценката на Европейския парламент. Мисля, че през януари 2014 година ще излезе тя. Втората част от нашия пакет е свързана с економическото управление. Европейският семестър беше един от нашите приоритети. В тази връзка Екофин обсъди много въпроси, одобри много инициативи, планове за проекто, бюджети за страните от еврозоната, различни програми бяха одобрени за някои от държавите членки. Някои, това се отнася до страните, които са в обхванати от процедурата, свързана с прекомерен дефицит. Ще продължим работата ни по всички тези теми. Предстоящ економически семестър обаче ще се характеризира с някои трудности, повече отколкото имахме през тази година. Това не се дължи на литовското председателство, разбира се. Много хора положиха усилия и крайна сметка економическото управление трябва да функционира по-добре, както економически и паричен съюз. В областта на финансовите транзакции, разбира се, директивата за спестяванията беше обект на преработка, имаше нови предложения. Съвета взима решение с е единодушно, с единодушие. Парламент има само консултативна функция. Провеждат се преговори по въпроса за третите страни, за автоматичната обмяна на информация. Беше отбелязан значителен напредък първо в нашите разбирания Стандартите на ОИСР могат да бъдат използвани в цяла Европа и европейското законодателство трябва да бъде приведено в съответствие с стандартите, свързани с автоматичната обмяна на информация между данъчните администрации. Относно четвъртата част това не е от компетенциите на комисията ЕКОН, но аз се радвам, че с Европейския парламент успяхме да постигнем успех по МФР. Бюджета за 2014 година също беше одобрен, както и допълнителния бюджет за 2013 година. Не става въпрос за 325 милиарда евро, които ще бъдат инвестирани от 1 януари следващата година. Тук става въпроси за нови инициативи, свързани е, с политиката за сближаване. Става въпрос за нови инструменти, как да се обединят структурните фондове с частни средства. Така че да се увеличат ползите от всяко евро, което се инвестира и то с 5 до 8 а, пъти. Европейската инвестиционна банка ам, беше обсъждана в рамките на някои инициативите. Това бе, стана по време на Екофин през септември. Шаран Болс беше наш почетен гост там. И така, ще премина на литовски. Gerbiami komiteto nariai, gerbiama pirmininkė, ačiū Jums, noriu padėkoti už mūsų konstruktyvų, naudingą. Благодаря. Благодаря за Градивното сътрудничество, което имахме, то беше много полезно за нас. Обеден съм, че приоритетите на литовското председателство са открити и надежни. Димо. И нашите приоритети а, а, бяха постигнати а благодарение на общини решения. Една Европа, която е, е по-жизнеспособна, е, е, по-просперираща, е, ние поставяме по-настоящем основите на бъдещия растеж и аз мятам, че Европа върви уверено по този път, по-отворена е и смятам, че е, нашето е, председателство за нас, е, е макар и предизвикателство, бе особено благоприятна възможност. Уверихме се, че сме в състояние да постигнем много, и че още повече бихме могли да постигнем, ако обединим силите си. Ето защо аз държа да благодаря на Европейския парламент и в частност на вашата комисия. Благодаря. Опитах се да изброя с колко досета ще приключите, но не успях доколкото можах да установи, около 10 досиета ще бъдат приключени, които са обект на дискусии в ЕКОН. Отбелязан е напредък по доста сложни теми. По други ще трябва да продължим да работим и за напред. И така, сега преминаваме към въпросите. Първият е за ЕНП от Жан-Пол Гозес. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, смятам, че заслужавате е, поздравленията, които ви отправяме е, от е, различни части на политическия спектър. Вашето председателство протече отлично, наистина. Шаран, нашата председателка, с основание го подчерта. Аз даже смятам, че вие самите не очаквахте чак такива резултати. Спомням си, когато за първ път се срещахме с началото на литовското председателство, вие споделихте и оптимизъм, но и опасения е, и ето на, опасенията са разсеяни, оптимизмът е оправдан. Е, браво, е, господин председател, за извършената от вас работа по важни въпроси. Наистина литовското председателство осигури по-нататъчен напредък на, на Европа. Вие обединихте значителни усилия, за да постигнете напредък по сериозни наистина въпроси. Вие преди малко споменахте банковия съюз, определено генералното направление. И аз просто бих ви помолил на вашия роден език да кажете още няколко думи за перспективите за приключване на преговорите при един благоприятен, целесообразен за, за Банковия съюз резултат. Благодаря. Бе, благодаря ви. Благодаря ви за любезния въпрос, е, Жан Пол. Разбира се, е, много трудно е на родния си език е, да обясня какво трябва да бъде направено все още, какви компромиси да, да бъдат постигнати. Аз самият съм човек на, на компромиса и, и винаги добросъвестно съм се стремял да сближавам позициите на е, различни страни. Проведохме много разговори, двустранни, многостранни, консултации, е, препирни, е, дори понякога имаше и сблъсъци. Не, не точно както в екшените на екрана, но процесът беше нелек разпространяват се различни предложения е, е, и, и, и нещата еволюират е, не ежедневно, ежечасно, бих казал. Така че, съжалявам, Жан-Пол, не бих искал да се впускам в подробности. Впрочем, поради това и, че не всички детайли все още са, са договорени, а знаете, между министрите властва е, основният принцип е, на преговорите. Нищо не е договорено, докато всичко не е договорено. Но, но според мен е, утре ще можем да напаснем всичко, ще излезем с много документи и всичко ще ви покажем. Вероятно не всичко ще бъде предмет на по-нататъчни преговори с Европейския парламент, но все така смятам, че е, вие, парламентът, ще може да даде своето мнение, своята оценка на всичко, което е, е договорено. Е, с това бих искал да приключа и с съжалението, че не мога да бъда по-изчерпателен. Е, вижте, ако ежечасно се менят нещата, надявам се, че те могат да потръгнат и в посока към Европейския парламент. Би било унищожителен удар ако е, е, в край на краищата връх вземе междуправителствения подход и е, един от устоите на демократичния процес, какъвто е Европейския парламент, бъде изключен от, от процеса. Аз, аз бих била крайно разочарована от това. Следващият въпрос. Аз също бих искал да благодаря на председателството. Е, е, Литовското председателство наистина свърши много добра работа. С, с вашия председателски мандат е, започна и сътрудничеството между парламента и съвета по повод на, на семестъра на, на економическото управление на, на Европа. Е, постигнахте договореност по структурните фондове, по, по финансовите перспективи. Е, е, разбира се, аз съжалявам, че в уредбата на структурните фондове бяха включени така наречите макроусловия, което според мен е недопустимо, дори неправомерно. Но, но така или иначе, е, резултатът не е лош. Е, бих искал да обърна вниманието ви на неща, е, към които аз съм по-скоро привързана. И, и аз бих искал да ви бих искал да ви благодаря специално за извършената работа по директивата за е, оздравяване и реорганизация на изпаднали в затруднения банки. А, наистина, това е най- комплексния, най-комплицирания въпрос и на мен ми се струва, че вашето наследство ще бъде оценявано по постигнатото именно в тази област. Както казахте е, самият вие, е, това е въпрос от фундаментално значение и, и толкова по-важно е да го уредим правилно. Сега, ако нещата все още се, се променят всеки час, ако вие все така играете своята роля на добросъвестен посредник, аз се надявам, че е така, то надявам се също, че е, слуховете, които идат е, от към съвета, е, ще бъдат опровергани. По-добре е да не се стигне до окончателна позиция, отколкото да се постигне окончателна позиция на съвета, която е в разрез с принципите, на които ние държим. Е, ние днес е, ще гласуваме позиция на Европейския парламент и се надявам е, тя да бъде вдъхновение и за съвета. Сега, разбира се, по-настоящем ние сме е, решени да разкъсаме пътната връв е, между е, държавните бюджети и банките, т.е. между дънакоплатеца и затрудненията на една или друга банка, от което следва, че трябва да се създаде фонд, финансиран от самия отрасъл, и той да заработи незабавно фонд, от който банките да се рефинансират и незабавно е, целият банков отрасъл да попълва е, ресурсите на фонда и при това механизма трябва да бъде един единствен. Единен надзор, единна рекапитализация и никакъв политически ангажимент, никакво политическо вмешателство – в решаването съдбата на една или друга банка. Това, е, на това ние особено държим. А, и разбира се, сега се е, разпространяват слухове за някакъв двуешелонен подход, е, за фонд за рефинансиране, който да се основава на междуправителствени договорености, а не на общностния подход, за участието съответно на междуправителствени форуми и структури, вместо на общностните, всичко това буди сериозно безпокойство у нас. И ние оставаме с надеждата отличната работа, която извърши литовското председателство, да не бъде така края е, на краищата компрометирана от е, решенията взети в самия край на мандата му. Наистина ние е, високо ценим и, и държим на вашата роля на добросъвестен посредник. Благодаря. Благодаря ви, Лиза. А, вие, впрочем, подсказахте нещо, което аз пропуснах в своето встъпително слово. А, а, аз дължа огромна благодарност на, на своите сътрудници, на своя екип. Хора опитни посветени е, на работата си, най- най-добрите, за които бих е, е, могъл да си да пожелая. Но нека е, да е, не даваме ухо на слуховете, нека се придържаме към принципите, които вие посочихте и аз съм техен привърженик на всеки един от тези принципи. Връзката между държавните бюджети и банките наистина следва да се разкъса и това е главният въпрос – е, за е, банковия съюз. Преодоляването на е, фрагментираността на финансовия сектор е, е друг въпрос, друга, друга необходимост. И отново създаването на банковия съюз е, е една от стъпките към преодоляването на тази фрагментация. Вероятно, това няма да доведе веднага до премахването на, на границите между различните държави членки, но пък постъпателният подход е друг принцип, който може да свърши работа. Е, и аз съм много е, удовлетворен от това, че постигнахме все пак е, договореност да въведем средствата, инструментите за вътрешно рекапитализиране на банките е, е, и, и, и идеята е, е механизма да влезе в сила още през 2016 година. И, и в това отношение Европейския парламент, прочим, има своя, своя принос. Сега, разбира се, финансирането от самия отрасъл на рекапитализирането на, на банките е, е така друга догма, друг постулат, на който особено държим. Много важният въпрос, който вие споменахте за свеждане до минимум на политическото вмешателство, на, на, националните пристрастия в, в тази област – е, ние се, ние се опитвахме, опитваме настойчиво да прокарваме този принцип е, в е, всички нормативни актове, свързани с Банковия съюз, това число и за единния механизъм за реорганизация. Но толкова повече детайли не бих могъл да споделя. Благодаря. Следващият оратор от името на Алде. Клинц, благодаря. Искам да се присъединя към поздравленията на моите колеги, отправени към вас. С много екипи съм работил, но искам да ви кажа, че вашият екип показа както технически познания, така и готовност да работят с нас. Относно държавите членки, които не са в еврозоната и да им се даде възможност да участват доброволно или не. Това е добро решение, но не смятате ли, че има а, опасност от това да има разделение между страните от еврозоната и тези, които са извън? На второ място, Беше спомената зависимостта на държавите по отношение на, дълговите облига... на държавните облигации. Европейската централна банка в момент предоставя средства на, при много изгодни лихви. Тези средства се използват в банките, за да се инвестира в държавни а, облигации. Това ли е, което искаме ние? И а, сега след а, прегледа на качеството а, на активите, а, тези държавни облигации ще бъдат а, гледани под лупа. Благодаря ви. Okay, е, е, of course. Така, е, разбира се, един от е, принципите в основата на банковия съюз, както бе и е, в основата на единния механизъм за стабилност, е, е, е този. За мен беше чест да, да одобрим прилагането на този принцип през октомври в качеството си на председател на съвета на министър на финансите и економиката. Е, постигнахме договорност с Европейска централна банка. Както знаете, държавите членки, които не членуват в еврозоната, могат факултативно, по свое желание, да участват в един механизъм за надзор, както а, а, и в а, а, механизма за реорганизация, тъй като като втори стълб, механизмът за реорганизация следва да, да бъде огледално отражение на надзора. И мога да ви уверя, че голямото мнозинство държави членки са на мнение, че банковият съюз не е дело само на еврозоната. Разбира се, това е, това е, е неговият зародиш, е, не, неговата сърцевина, но, но банковият съюз ще се разширява във всеки случай и и не, членуващите в еврозоната по свое желание следва да могат да се присъединяват към банковия съюз. Следва да се осигури, разбира се, и равнопоставеност между банките в банковия съюз и извън него. И ние много внимателно се придържаме към тези принципи, което не, не е и чак толкова трудно, впрочем, от политическа гледна точка, тъй като подавляващото можем да кажем, единодушното мнение на, на държавите членки е такова. Не бих искал сега да, да коментирам политиката на Европейска централна банка, лихвената и политика. Не, нямам право, не, не съм овластен е, в качеството си на председател на, на съвета. Не бих могъл. Но а, е, прегледа на, на активите който споменахте, е, разбира се, първият е, етап от е, изграждането на единия надзорен механизъм. И този преглед на активите ще се осъществи до година до влизането на единния надзорен механизъм в действие на 4 ноември 2014 година. Държавите членки, но и ЕЦБ и националните банкови надзорни органи се готвят вече активно. Е, между другото, прегледът на активите не е единственият преглед. Знаете, има ги и е, така наречените стрес тестове или е, изпитания за якост на, на, на банковите институции. Полуките от 2011 година, е, от, от изпитанията проведени след 2011 година, са освоени, мисля, и поредното упражнение от, от този е, порядък ще бъде по-удачно от чисто съобщителна гледна точка. Знаете, е, движението на информацията в банковия сектор е нещо изключително важно. Парите са важни. Как говорим за парите? е не по-малко важно за здравословното състояние на банковите институции. Така, от е, Свен, от зелените. Ами, вие сте бяхте записал, Свен, е, не знам. Е, не знам как съм попаднал във вашия списък, но така или иначе. Аз бих искал да, да, да приветствам вашите постижения, господин е, е, председател на, на съвета. Вашето председателство бе много успешно. Наистина няма смисъл да оценяваме постигнатото по, по всяка отделна тема, но определено литовското председателство успя да ни преведе е, през е, един труден е, е, терен е, и вероятно си давате сметка, че доста от колегите не хранят особени надежди за следващите месеци, след вашето председателство. Сега, е, да, е, има разлика между уредбата на финансовите услуги, която се подчинява на обичайната процедура на съвместното решение, и уредбата на други материи. Както и вие споменахте, ако вземем данъчното облагане, е, резултатите постигнати на майското заседание на съвета, бяха, бяха много обещаващи, а сега тази седмица, сякаш, на поредното си заседание, съветът на, на министрите е, е, просто ще се опитва да ни хвърли прах в очите. И, и, и тук не става дума само за облагането на спестяванията, е, а и за е, избягването на, на и неплащането на данъци в транснационален мащаб и други постигнати уж е, решения се опоручават от е, хода на преговорите в съвета, най-малкото е, рискът е сериозен. Ние бяхме ви отправили много писмени въпроси и бихме искали да получим писмен отговор. Та ви питам, ще получим ли в края на краища този писмен отговор? И после същото можем да кажем за бъдещето на еврозоната. Ако е, погледнем поетите ангажименти и, и изпълненото, което е твърде малко, спомняте си, четиримата председатели поеха тези ангажименти. Иван Ромпой, Бара, Барозо, е, Драги, е, И в край на краищата твърде малко се постигна. Разбира се, е, вие не сте най-вече отговорни за това. Е, не, не членувате в е, Еврогрупата, те, те първа ще се присъедините към този клуб, но ясно е, че когато процедурата бе на съвместно решение между съвета и парламента, вие, Европейският, литовското председателство, е, умявахте да постигнете напредък, а в останалите случаи е, сте блокирани от изискването за консенсус. И, и е, постиженията в тези случаи са твърде слаби. Особено в данъчната област много, много съм разтревожен от твърде малкия напредък. И накрая, как смятате вие? Някои министри заседават в Берлин извън обичайните формати, например по единния механизъм за реорганизация. Как гледате вие на това, бих искал да чуя. Така, добре, ред по ред да вървим. Вие, разбира се, сте прав, че напредъкът в данъчната област не е особено в впечатляващ, за разлика от постигнатия напредък в областта на финансовите услуги. Е, причините за това са много. Аз не мога да се съглася все пак с вас, че няма напредък. И имаме напредък в областта на данъчното облагане. Разбира се, сте прав. Решенията се вземат с единодушие. Това не винаги е възможно. А, а възниква и едно друго препятствие в тази връзка за разминаването на политическите цикли в различните държави членки. И две в случая през последното полугодие е, е, в две от държавите членки е, приключи политическия цикъл, не бе възобновен на време е, поради което и напредъка по е, облагането на данъчните, е, облагането на, на, на спестяванията, преговорите, преговорите не, не постигнаха особено, но в областта на, на данъка върху добавената стойност пък имаме доста добър напредък. Не, не всичко е приключено, но аз смятам, че по време на гръцкото председателство files, uh, sometime... ще се работи също Понякога в данъчното облагане въпросите са твърде сложни, експертно сложни. И, и трябва да привличаме експерти от, от различни области. Вашите въпроси, които споменахте, е, е, сме получили, разбира се, и на тях своевременно ще им бъде даден отговор в писмена форма. Що се отнася до економическото управление, аз категорично не мога да се съглася с вас, че не е постигнат напредък. Да, разбира се, щеше ни се да да приемем актове за предварителната координация на реформите, например, но не е чак толкова просто. От друга страна действа европейският семестър. Четвърт четвъртото му издание тече така наречения двупакет, състоящ се от два нормативни акта, преди месеци започна да се прилага. Първа оценка на бюджетите на страните от еврозоната тече. Е, за следващата година процедурите е, на европейския семестър, е, вече е договорено това, ще се различават от досегашните. Не, че ще бъдат по-сложни, но ще бъдат информационно по-богати. Впрочем, по време на нашето председателство ние особено държахме на това. Да, да не се усложняват прекалено нещата, но да бъдат по-полезни. Та, значи, е, е, ще поженем плодовете. Не по коледа, но през пролета до година, когато се обсъждат националните доклади за конвергенция и стабилност, ще видите сериозни разлики. Не, просто ще може да сравните докладите по години и ще видите, че новия доклад ще бъде далеч по-задълбочен и толкова по-добре. Не ли, нещата вървят едно по едно, лека по лека. Добре беше да, да имаме е, актове приети, нали? нормативна уредба, нямаме я, но, но ако щете мисловно, идеологически сме постигнали добър напредък. Що се отнася до еврогрупата? Аз съм много доволен от това, че бях първият председател в историята на съвета на министрите на финансите и економиката, който участва в заседания на Еврогрупата. По определени точки от дневния ред ме поканиха да присъствам – и така, е, координацията е, на усилията между Еврогрупата като особен формат е, по, по договора стана по-ефикасна, по-ефективна с съвета на министрите. Аз дори се шегувам, че очаквам през септември до година да, да се върна в Еврогрупата на нейните заседания вече на съвсем друго правно основание. Но, мисля, всички формати на съвета могат да си сътрудничат и да генерират полезни идеи. И това въжи и за посочените от вас заседания. Е, двама, трима, четирима министри е, заседават помежду си, това е, това е нещо много полезно. Те напасват позициите си. Е, като 7-28 министри, е, огромен е рискът да не постигнем каквото и да било. Така че от самото начало, аз лично съм смятал, смятам, от самото начало смятам, от януари до година да се захвана с лични контакти с всички колеги и, и съм сигурен, че това <coughs> ще бъде ползотворно. Двустранни и многостранни консултации между министрите, според мен така трябва да се подготвят решенията. Но, но е ясно, ние сме наясно, че независимо от тези паралелни двустранни и многостранни контакти, решенията се вземат на масата на Екофин, на съвета на министрите. Е, е, е, решенията с правна сила се вземат от, министр, от съвета на министрите. На всички министри. И, и аз твърдо се придържам към тази позиция и определено моите колеги също. Благодаря. Консерватори и реформисти. Господин министър, имам няколко конкретни въпроса. Първо за банковия съюз. Кой решава дали да бъде избавена, реорганизирана една банка? Механизма за стабилност ли? Е, е, съветът на единия механизъм е, за реорганизация? Екофин? Кой? Сега, що се отнася до последната инстанция резерв е, в е, банковата система. Е, аз, както и вие, съм за това да бъде секторът, но тук се говори за 50 на 55 милиарда евро, които постепенно ще се набират и, и, и някакси създава се една противопожарна охрана без вода. Как ще се гаси пожара? И неизбежно ще се стигне до публични, до, до държавни средства и тогава възниква въпроса кой ще взема е, решението. Тъй като е, банковата система за сега поне ще разполага с незначителни средства. И най-сетне, е, как гледате вие на разделянето е, на е, банковото обслужване на дребно от инвестиционното банково обслужване, така нареченото правило Волкер, е, което се обсъжда по-настоящем от Европейския съюз. Благодаря. Доста конкретни въпроси задавате, на които или нямам отговор, или не бих искал да, да отговоря нали, от чисто морални съображения в качеството си на председател на съвета не, не бих могъл да си позволя. Но ние възприехме един принцип специално за крайната отговорност за е, рефинансирането в банковия сектор. Първият източник, разбира се, винаги е частният сектор. Той трябва да поеме тежестта на решенията, свързани с преобразуване, реорганизация на изпаднали в затруднение банки и други финансови институции. Значи, първият източник винаги е частния сектор. По линия на, на, на рекапитализация и, и разпродажби и всякакви други и, и вече в тази иерархия вторият източник е държавата, съответната държава членка и чак на трето място е, стигаме до някакъв европейски източник. Но разбира се, конкретните подробности за това кой какво върши и кой за какво плаща и кой взема решенията са би трябвало да бъдат предмет на, на особена уредба. Не механизма за стабилност. Е, е, е. Нали, отговори на тези въпроси ще намерите в директивата за реорганизацията. Там е казано. Националният орган го прави. А вече по линия на банковия съюз, единния механизъм за реорганизация, не, не бих могъл да кажа нищо окончателно, тъй като то все още не е решено, но вие ще знаете, ще се излезе с предложение за тристранни разговори, в които ще участва и Европейския парламент. И що се отнася до разделянето на, на двете форми на банково дело, на дребно и, и инвестиционното, все още няма проекто акт, в тази област, така че аз не бих могъл да коментирам конкретно следващият въпрос. Благодаря, господин министър. Аз също искам да ви благодаря за свършеното от вас по време на литовското председателство. Справихте се прекрасно. Тук имам предвид най-вече досиетата, свързани с Омнибус 2, подъжоспособност 2, за работа ви по тези теми заслужавате големи благодарности. Имам няколко въпроса, които искам да отправя към вас. От една страна, по време на литовското председателство бяха постигнати много неща. 10 досиета бяха приключени. Искам да ви попитам, според вас през следващите години, кои законодателни досиета ще са обект на разглеждане в рамките на еврозоната. Вие сте финансов министр на Литва, страна, която иска да се присъедини към еврозоната, за което ви поздравявам. Според вас какво е положението в момента на общата валута? И на следващо място, след данъка за финансовите транзакции, е, според вас как изглежда въпросът за въвеждането на такъв вид данък в Европейския съюз. Благодаря ви още веднъж. Well, uh... По първия ви въпрос за важните досиета в финансовия сектор, струва ми се, че по време на неформалният екофин през септември протекоха много интересни разговори. Там не бяха взети решения. Но се очертаха някои пътища, които ще ни водят напред в времето, които са особено важни. Един от тези въпроси бе е, архитектурата на финансовия отрасъл в Европа. Според мен, много работа още ни чака. Въпреки, че има доста досията, които са с висока степен на техническа специфика, които още не са доработени и мисля, че ще бъдат завършени в бъдеще, мисля, че трябва да имаме един задълбочен поглед към това как трябва да изглежда европейския банков сектор. Например, дългосрочните инвестиции. Това е въпрос поставен по времето на ирландското председателство и бе обсъден в Дъблин през април под ръководство на ирландското председателство. Как да се е, преструктурира финансовия сектор в Европа, за да не зависи в такава голяма степен от банковия сектор. Знаете, 80-85% е, от е, финансирането на бизнеса идва от банките, докато в Съединените щати 75-80% от финансирането се получава на пазарите на капиталови инструменти. Тоест, трябва да разгледаме финансовите пазари в Европа. Може би и защото това би спомогнало за намаляване на сектора на, на риска, който бе концентриран в голяма степен именно в банковия сектор, като се разгледат други альтернативни начини за осигуряване на финансиране на стопанската дем, на дейност в дългосрочен план, каквито са капиталовите инструменти. Те могат да се окажат а, особено полезни. Освен това, малките и средни а, предприятия 70 милиона безработни дойдоха оттам и около 23 милиона малки и средни предприятия фалираха. Първо трябва да, да се погрижим а, за а, безработните. Разбира се, това е спекулативно. Малките и средни предприятия изпитват об, остра нужда от а, кредити а, и при засилване на а, доверието в, на пазара към този подотрасъл, това може да им помогне. Нужни са и нови кредитни инструменти. Това, според мен, са сред основните а, задачи, които трябва да разглеждаме. Те са поставени на масата, както и редица други важни инициативи, които предстоят за еврото. Основен проблем не само на еврозоната, а изобщо на европейската економика е темпа на растеж, защото той е под този дори на Съединените щати по време на есенните заседания в Вашингтон Европейския съюз не си навлече критика, което беше ново а, за а, от економическа гледна точка. Но струваме се, че старите темпове на растеж трябва да се възстановят. Има знаци, че е, се очертава известен а, растеж, а, но трябва още доста, за да се стабилизират а, нещата. Моята страна също има економическите си приоритети. Един от мотивите да се присъединим към еврозоната е, че сме твърди е, привърженици, вярваме, на, е, вярваме в европейската валута. Е, аргумент за еврозоната е, че еврозоната сама решава проблемите си. Тя има вътрешната енергия, за да се справи с тях. Това го видяхме в контекста на сегашната криза. Разбира се, и в бъдеще ще има трудности, но еврозоната е способна да ги решава за данщо облагане на финансовите операции. Имаме известен напредък. Тече процедура по желание между 11 държави и ще се види какви са идеите на тези 11 държави за бъдещето на този финансов данък. През пролета, мисля, това ще стане ясно. През пролета колегите ми от следващото председателство ще могат да ви предоставят повече информация. Благодаря. Благодаря. Тъй като в 9.30 започна работата на комисията, малко повече време ще отделим на министъра. сега Давам думата на госпожа Малетич. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин министър. Поздравявам ви за успешното председателство. То постигна добри резултати, особено по отношение на на новите насоки за кохезионната политика, тематичната концентра... концентрация, макроекономическите стратегии и изграждането на Европейския валутен економически съюз а, ние поставихме доста въпроси, вие им отговорихте, но е факт, че условията в различни държави членки са различни. А, в частност, а, когато говорим за лихвените нива. Това води до неравен, неравнопоставеност а, на пазарите и съответно държавите вземат различни позиции. Как виждате е, изхода от това положение за страните от еврозоната и от е, извън нея? На второ място, е, сега се обсъждат резултатите от прегледа на европейския семестър колко успешно се прилагат препоръките, които проистичат от този процес. Анализа показва, че само две са държавите, които са приложили препоръките и още няколко, които са ги приложили частично. Как разглеждаще задачата за прилагането на препоръките. Може би те не са достатъчно ясно или не са достатъчно конкретни. Какво трябва да се промени? Третият ми въпрос. А, какво е а, какво бихте споделили от опита ви а, в вашата страна а, по отношение на процедурата на прекомерния дефицит? А, вие излязохте от нея на 21 юни. Една, а, това в резултат на мерки, както в приходната, така и в разходната част. Вие намалихте трансферите и а, организирахте вторият а, стълб на пенсионната система. Дали Литва възнамерява да премахне този втори стълб и как смятате, че се отразява намаляването на трансферите на бюджетния дефицит? Намалява ли го в цялост? Благодаря. Благодаря ви за всички тези въпроси. Разбира се, малко съм смутен, тъй като съм пред вас в качеството на председател на ЕКОФИН. Не би било етично да обсъждам вътрешно-литовски проблеми. Разбира се, е, бихме могли да ги обсъдим, е, но не в този публичен контекст и ви се извинявам. Първият ви въпрос е – достъпа за е, малки и средни предприятия до кредит. Лихвените проценти, разбира се, в това отношение са особено важен фактор, който е, пречи на някои от малките и средни предприятия да се здобият с необходимите кредитни средства. Друг обаче по-важен фактор е като цяло възможността нещо да се вземе от банките, като се има предвид, че банките изобщо не искат да поемат какъвто и да е риск. Каквато и да е лихвата, те няма да ви предоставят кредит, ако не са убедени а, в резултатността от вашия бизнес план. Но малките и средни предприятия са толкова важни за нашата економика, че трябва да имаме инструменти, които да ни помогнат да преодолеем това затруднение. И тук инициативата на Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия а, именно а, продукти и резултат от финансовия инженеринг, който обещава, обобщава рисков капитал, бизнес, ангели и така, а, така нататък. А, подпомагане с европейски средства, така могат да се привлекат частни средства, като се дадат публични гаранции и по някакъв начин се е, управляват е, е, рисковете, които е, забелязва един частен инвеститор – как това да се заложи в разпоредбите на европейските регламенти, за да могат държавите членки да прилагат тези инструменти. Ние в Литва ще прилагаме наистина тези инструменти. Едно от посланията, които са интересни доста важни и прозвучаха по време на заседанието на министрите на кохезионната политика в Вилнюс а, се отнася до европейските средства и то бе следното. Инвестиции, а не по-добро разходване на средствата. Инвестиции, каквито и да са инвестиции, на место по-добри разходи. Мисля, че това е пътят напред. Що се отнася до европейския семестър, важен въпрос. Очакваме на декемврийското заседание след няколко дни нашите държавни и правителствени ръководители да обсъдят този въпрос. Те ще споделят наблюдението си за изтекли европейски семестър. Е, да, може да се направи нещо относно повишаване на спецификата на препоръките. Има някои общи препоръки, които се прилагат към всички държави, има други, които са специфични за някои държави. Аз лично смятам, че имаме нужда и от двата вида препоръки, и по-общи, и по-конкретни. Това, което обаче наистина ни трябва е по добър анализ за това по какъв начин препоръките се прилагат в конкретните държави членки. Това е, идеален случай, ако напишете препоръка и идната година я видим а, а, сбъдната. Това е идеалният случай. Е, ще има препоръки, които няколко години наред, даже и повече от няколко, ще продължават да фигурират и ще са отправени към конкретни държави. Тоест, там не се е, очаква, че нещо еднократно ще се случи, а по-скоро, че ще се работи постъпателно, например, за овладяване на прекомерния дефицит. Надявам се, че през пролетния семестър при гръцкото председателство ще имаме повече яснота. Председателя. Аз а, имах а, желанието всички, които са записали да получат думата. А, Пити Симон за а, социалистите и демократите. Господин министър, аз също си спомням за предишния ни разговор след първото заседание на ЕКОН. Вие седяхте точно на това място и говорихме за третата част от Банковия съюз и ставаше въпроса за гарантиране на депозитите. Искам сърдечно да ви благодаря за вашият ангажимент и за нашето сътрудничество, което беше очертано от доверие и конструктивен дух. Аз се надявам, че Имаме все още възможности, въпреки че по а, един въпрос съмненията са доста разнопосочни. Тази вечер ще има тристранни разговори. Да се надяваме, че ще можем да приключим с тази процедура, но а, въпреки всичко, ние успяхме за много кратко време да стигнем много далеч, да се обединим по а, много около спорните въпроси. Благодаря ви за този начин, по който вие работихте с нас. Такова нещо не съм е, преживявала до сега. Имам един е, въпрос, е, който се основава на това досие, но засяга и други въпроси. За ролята на е, Европейския банков орган. Ние създадохме ЕБО е, но а, е, сега, начинът по който се развива този орган е различен от това, за което ам, той беше предназначен. Ние вложихме много надежи в този орган. При всяка удобна възможност в съвета, говоря за текста, по който аз работя и по гарантирането на депозитите. Става въпрос за правомощия, които се предвиждат за комисията или пък за парламента. Някои от правомощията, се отнемат или пък се прехвърлят на държавите членки. Това поражда безпокойство у мен, защото никога не съм си представил, че ЕБО ще се превърне в едно, е, е, едно консултативно звено, ами ще, ние смятахме, че това ще е един орган, който ще се ползва с авторитет дали а, ще постигне а, това ниво на авторитет ЕБО в своето развитие? All, uh, uh, all... На първо место и аз трябва да ви благодаря за това така продуктивно сътрудничество. От моя гледна точка беше прекрасно особено а, с а, вашата а, парламентарна комисия. Що се отнася до ролята на Европейския банков орган, това е важна институция. Не е необичайно обаче да има а, преместване на правомощия между институциите, след като бъдат създадени а, и преди да се достигне някакво о, улегнало спокойно състояние. А, давам си сметка за активността в регулирането на финансовия сектор като цяло и в частност в банковия. И все още не сме постигнали а, това улегнало състояние след създаването и влизането в сила на единия надзорен механизъм, сега вече разполагаме с прегледа на качеството на активите, след това имаме стрес тестове към края на годината и пълното влизане в сила на единия надзорен механизъм вече е назначен ръководител на механизма. Е, това е ЕЦБ. това е нов орган с, ново правомощие. какво ще се прави до година? Мисля, че след една година, към декември идната година, ще е съвсем по, ще, ще се е изяснило положението и ще видим кой какво трябва да прави. Сега имаме тази все още неустановена ситуация, но нещата ще олегнат с времето. Мисля, че последният въпрос е, трябва да бъде от господин Падини. Благодаря. Искам да ви поздравя, господин министър, за свършеното и за постиженията. И така, браво на господин Риманта Саджил за успеха по време на литовското председателство. Предвид на постигнато в финансовата сфера, искам да ви попитам, според вас, как стоят постиженията, успехите на Литва по време на председателството. Дали а, а, Литва е дала повече, отколкото е получила на Европейския си, а, от Европейския съюз? Или може би този въпрос не е важен? Искам да ви насоча тогава към а, мерките а, за маркетинг на председателството. Всички а, министри носят тези прекрасни вратовръзки. А, аз имам такава, обаче си я забравих. Мислех, че днес ще много да ми прилича. Шерън, това е най-хубавия заключителен въпрос, който можех да си пожелая. Да, за съжаление господин Ланген се върна, така че ще има още един последен въпрос. А, първо, много се радвам, че именно на 1 юли а, Литва пое а, кормилото на Европейския съюз, също, на същата дата и Харватия се е присъедини към нас. Като във всяко семейство, трябва да кажа, че никога не трябва да се пита дали си дал или си получил повече. Това е едно семейство. Това е семейен живот. Това е най-доброто нещо, което определено на мен ми се е случвало в политически план. А, да усетя, а, че има живец в а, това семейство то диша, а, това не е един хладен съюз, както отвън може да изглежда, както функционират и много други международни организации. Това е едно животрептящо семейно отношение. Чувството за семейство е много важно за мен. А пък а, за въртовръзката благодаря. Наистина е много хубаво. Последен въпрос. Благодаря, господин министър. Искам да потвърдя казаното от колегите, а именно, че през последната половин година се справихте отлично. От много години съм член в Европейския парламент и много рядко имаме повод да изказваме хвалепствия. Вие казахте, че сте председател на ЕКОФИН. Този след обяд към 3 часа Асмусен ще ще ще а, получи друг пост. Господин а, а, Драги а, ще изпрати писмо до Екофин, че мястото на Асмусен трябва а, да бъде а, запълнено. Дали а, този въпрос е, или по-скоро това писмо на господин Драги ще бъде представено по време на ЕКОФИН, кой ще заеме мястото на а, директорския съвет, на управителния съвет на ЕЦБ. На ЕЦБ. А, винаги се говори, че броят на а, жените а, е прекалено малък. Дали а, трябва да очакваме нещо в тази посока? Господин Асмусен а, беше назначен за 8 години на този пост. Той беше излъчен от а, Германия, с, а, обаче не изминаха и две години от а, както той беше назначен. А, Смятате ли, че този пост беше е, договорен само за две години? Е, може би е, няма да отговорите на този въпрос, но със сигурност през следващите седмици ще ви занимае и тази тема. Well, uh, of course. Благодаря ви за въпроса. Естествено. Желая всичко най-добро на Йорк. С него работихме заедно много активно по време на съветите Кофин а, като част от неговата а, политическа кариера, защото това беше политическо назначение, между другото той като мен е а, социал-демократ. Що се отнася до процедурата, боя се, че не съм а, а, подготвен да ви отговоря конкретно. Благодаря ви много, казва председателя. Вие тук поставихте рекорд в работата с нашата комисия по отношение на проведените тристранни разговори. Мисля, че следващия рекорд ще бъде по броя назначен... на новите назначения в ЕЦБ. Надяваме се текучеството там да не продължава. И така, очевидно, по време на вашето председателство ще регистрираме много рекорди и в сферата на законодателната ни работа. Благодаря ви на вас и на всички ваши колеги на екипа ви. Аз съм участвала неизменно в тристранните разговори и мисля, че вие се справяте прекрасно и а, страната ви трябва да се гордее с вас. Шаран, последна дума. С ваше позволение, ако мога да наруша процедурния ред и лично да благодаря на Шаран, лично, за това така интересно, плодотворно и окриляващо сътрудничество. О, получавам и подарък. Know, we... За тези от вас, които не знаят, а, Нашата история е много сходна. И двамата сме учили физика на твърдото тяло и математика. И така, това е основанието. Сега ще дам думата на Пабло, който ще продължи да ръководи заседанието. Gracias eh, a todos. Pasamos al siguiente punto. И така, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Тук става въпрос е, за проекто доклад на тема обменни такси за платежни операции, свързани с карти. Ще дам думата на докладчика и след това ще проведем обща дискусия. Можем да обсъдим съвместно двата доклада, този за умените такси, този за платежните услуги на вътрешния пазар. Аз ще представя моя доклад, господин Фейл ще представи неговият и след това ще дадем а, думата на докладчиците в сянка по двата доклада. На това място искам да представя моят проекто доклад. Това не е преднамерено, че пък хем председателствам, пък хем си представям и доклада. В моя доклад става въпрос за следното. Четири а, цели трябва да бъдат постигнати. Първо, прозрачност. Искаме да има една по-прозрачна система на разплащания. И така много критики се отправят, че обменните такси могат да доведат до това, че други разходи да се увеличат, например тези свързани с кредитните карти или разходите, които могат да са свързани при плащането с карта. Не смятам обаче, че това ще ще бъде точно така. Това не е в стила на доклада. Ние искаме да се постигне прозрачност. Клиентите знаят какво плащат, когато извършват отделни операции, когато се разплащат с карти. Другата цел е свързана а, с засилването на вътрешния пазар. Това е една цел, която е много важна не само за този доклад, но и за други законодателни доклади, които представяме и а, приемаме тук. Ще има винаги доклади, свързани с засилването на вътрешния пазар. Третата цел, която искаме да постигнем с този доклад, е свързана с следното. Когато докладът влезе в сила, както и този на господин Фейо, предприятията да имат стимули, които да ги карат да инвестират в новаторски продукти, да имаме повече нововведения, свързани с системата за разплащанията. Освен това, ние искаме да подсилим защитата на потребителите. Европейската комисия не обоснова своето предложение достатъчно имаме нужда от оценка на въздействието, да се вземат предвид всички интереси и всички предимства. Ето защо според мен е необходимо да се извърши едно много задълбочено проучване, свързано с въздействието в държавите членки. Знаете, че картовите разплащания са развити до различна степен в отделните държави членки. Ползите от плащаните с карти трябва да бъдат подсилени и за напред. Всички държави членки трябва да гарантират безпрепятственото използване на карти. Има неща, които също са от значение, но аз очертах тези, които са най-важните. Искам да чуя и ам, какво е вашето мнение. В моя доклад се опитах да направя следното. Очертани са някои аспекти, които могат да представляват някакви спорни е, теми. Има и други аспекти, които са включени, които целят е, прозрачност. Разбира се, аз съм отворен за вашите предложения и можем да търсим и альтернативни решения. Относно ам, приложното поле, член първи, ам, комисията предлага а, е, тристранната система тема, що се отнася до обмените такси, член 7 за разделянето на картите от системите за обработване. Необходимо е да се гарантират еднакви условия за всички и за тристранните, и за четиристранните системи. Необходимо е да се помисли за новите технологии, за новите участници, които ще стъпят на пазара. Относно член 3 и 4, те са свързани с обменните такси и те представляват ядрото на целия доклад. Не казвам, че предложението на комисията комисията е неправилно, но смятам, че трябва да се е, проведе дискусия по това как е, ще изглежда въпросът с поставянето на е, тавани, пределни стойности. Има държави членки, в които пазарите не са изградени по такъв начин, че да обслужват до голяма степен картови разплащания. Таксите и плащанията не трябва да представляват някакво препятствие. Необходимо е да се предвидят и стимули за доизграждане на системата за картови разплащания. Не трябва да има никакви пречки за стимули за инвестиране в ам, мрежи е, за картови разплащания. Както казах, не трябва да се ам, слагат пречки пред въведенията. Необходимо е да се внесе гъвкавост по отношение на плащанията и обменните такси. Добре е да има някакви средни стоености за всички плащания, не да има само ам, пределни стоености, такива каквито са предложени от комисията. Може би това не е перфектното решение. Това е решение, което аз предлагам, но разбира се, съм отворен и за альтернативни предложения, които бихте могли да дадете. Предложението, което правя аз, прави разлика между страните, които предлагат по-малко риск рискове, по-низки такси и от друга страна са тези, които предлагат нов, нововведения и по-сигурни платежни системи. Необходимо е да проучим в допълнение какви възможности съществуват в тази насока. Относно член 2 новото определение за трансграничните транзакции. Относно трансграничните разплащания имам моите съмнения за включването им в този документ. Може да се стигна до там, че да се наруши баланса на, националните, в националните е, пазари. Е, е, тази връзка трябва да си има предвид и преходния период от 22 месеца. Следващият член по член 2 определението за плащане с кредитни карти. Комисията е обхванала плащанията с кредитни и дебетни карти, но това определение трябва да бъде а, малко усъвършенствано. Искам да чуя какво смятат и останалите по този въпрос. Необходимо е да имаме ясни определени, които се отнасят до целия Европейския съюз. Сега е, за отделянето на системите, на платежните системи с е, обработващите е, звена. Прекалено голямо изискването, свързано с това разбиране отделяне и най-вече по отношение на а, субекти. Имам няко, някои съмнения в тази област. Да, двете дейности трябва да бъдат разделени. Отделни услуги обаче не трябва да бъдат засягани, да бъдат отделяни от останалите услуги. Не бива да се допуска географска дискриминация. Тези, които се занимават с обработката, трябва да гарантират нормалното функциониране на системата и необходимо е да се даде повече време от срокът, който е предвиден за да могат да бъдат изпълнени условията. Член 8 са бюджетирането. Мерките, които са предложени, могат да доведат до взаимни последици. Трудно е ако се ще бъде трудно сега, ако се предвидят по-малко стимули за разплащанията с кредитни карти. С други думи, клиента да трябва да избира между отделни платежни инструменти, между отделни марки. Това ще доведе до неефективност и до ненужно осложняване на ситуацията за клиента. Това, което аз предлагам е да се занимава с въпроси, които са свързани с плащаните с карти. Има и други системи за разплащане, например с мобилни устройства. Плащания с карти или плащания чрез други средства. Мобилни устройства или по друг начин. Целта е да се улесни живота на потребителя. Сега по член 10 всичко на една карта. Се казва този принцип. Комисията иска да се въведе задължение да се приемат всички карти. Това е един механизъм, който според мен отговаря изцяло на заложените цели. Трябва да се постигне следното. Потребителите или по-скоро може да се стигне до там, че в момента на плащането а, картата на потребителя да не бъде приета, защото марката, логото е отбелязано на картата, но картата не се приема от съответното устройство. Това ще доведе до намаляване на доверието, на потребителите в този начин на разплащане, потребителите ще изпаднат в затруднена ситуация и нещата няма да функционират. А ние искаме всъщност да се разпространи използването на дебитни и кредитни карти за разплащания. Разбира се, аз съм готов да обсъдя с вас и други някакви решения. Да речем, един клиент, когато е в един магазин или където и да е, трябва да е сигурен, че след като логото е на неговата карта, той ще може да, да плати с тази карта. Това са проблемите, с които се занимах аз при изготвянето на доклада ми. Направих, разбира се, предложения за разрешаване на тези проблеми, но не казвам, че те са меродавни. Можем да обсъдим и други решения с вас, с докладчиците в сянка. И така, благодаря за вашето внимание и сега искам да дам думата на колегата Фейо. Искам да допълня, че за мен беше чест да работя с него и с останалите сътрудници. След това ще дам думата и на докладчиците в е, Сянка. Благодаря. Искам а, е, да а, се присъединя към Поздравленията, които ти отправи към сътрудниците, а, ние работихме съвместно качеството си на докладчици по тези доклади. Мога да кажа, че нашето сътрудничество беше много плодотворно и двата доклада трябва да се разглеждат като едно цяло, като пакет. Повече от 20 изменения а, съм представил. Тези изменения означават една първа стъпка в а, нашето бъдещо сътрудничество. Не значи, че това е окончателната им формулировка, но те могат да представляват храна за размисъл за по-нататъчни предложения. Те са свързани с основните теми, които се отнасят до тази директива. Говорим за сигурност, доверие, конкуренция, информация. Освен това става въпрос и за възможностите за адаптирането на тези законодателни разпоредби към реалностите на пазара. ние се срещахме и с различни представители на пазарите по време на изготвянето на нашия доклад. Всички дадоха своя принос към изготвянето на докладите в сегашния вид. Прави се опит да се реагира на развитията на пазара. За мен е, лично тази, е, това сътрудничество беше много плодотворно, беше много полезно да се водят е, дискусии, свързани с директивата за платежните операции и системи. Промените, които предлагам, към първоначалния текст. Сега няма да навлизам в подробности, но ще се спра на някои важни неща. Първо, таксите. В тази а, връзка а, очертах а, общите неща и различията. А, нещата, по които пазарите се различават. Държавите членки имат различни системи, искат, има такива, които искат да забранят таксите, други, които искат да ги позволят, да ги разрешат. Цената също е предмет на дискусия. Става просто тук за ам, една а, сума, която трябва да се заплати от клиента. Във втората част става въпрос а, за възможността да се използват възможностите на пазара. Тези вид плащания вече съществуват на пазара, но не са обхванати от а, приложното поле на директивата. Затова е добре и тези вид плащания да бъдат включени в приложното поле. Други разпоредби, които са свързани с по-доброто функциониране ам, и по-доброто използване на този вид плащания в Европейския съюз. Има различни възможности да стане това, като плащанията се регистрират в съответните звена. При плащането банката на клиента трябва да може да идентифицира това плащане чрез своята система. Освен това трябва да се гарантира, че тази система няма да бъде претоварена, няма да се използва прекомерно, за да могат всички плащания да бъдат обработвани надлежно. Има случаи, в които става въпрос за плащане, за транзакция, в, при които се включва и ТТП. Освен това, трябва да спомена и първата директива, свързана с предоставането на услуги. Плащанията изискват да се гарантира сигурно, сигурност, защото сигурност означава доверие. Важно е да, а, да е на лице а, висока степен на доверие, когато става въпрос за трансгранични плащания. Защото има плащане, в, при които ам, клиентът не е изправен лице в лице с търговец. Има случаи, в които клиентът плаща само стоеността на стоката или на услугата, без да трябва да заплаща някакви допълнителни суми. По този начин ще се избегнат случаите на измами. Ако няма сигурност, е, това ще е в ущърп на цялата система. Така че още веднъж повтарям, сигурността е много важна при този вид плащания. Ето защо е добре да има ам, европейски разпоредби, които да регламентират този вид плащания трябва да се правят публично достояние, такива случаи на измами. Банките също трябва да информират за случаи на злоупотреби и случаите, в които клиентите са натоварени с плащане на прекомерни суми. Само така може е, безпрепятствено да функционира цялата система в Европейския съюз. Става е, въпрос за много е, теми, които са важни и за преговорите. Аз съм внесъл изменения и по първата директива за разплащанията. И сега искам да очертая някои от важните елементи. Трябва да се гарантира сигурност при плащанията. Необходимо е Европейската комисия да има задължението да изготви един вид харта, свързана с разплащанията. Клиентът трябва по много лесен начин да има достъп до информация, която е да е разбираема за него. Потребителят трябва да бъде информиран за неговите права и задължения и по този начин да му се осигури известна степен на защита. На следващо място. Системата СЕПА трябва да бъде преработена. За какво става въпрос? всички, всички участници на пазара трябва да са в състояние да взимат решение. И на следващо място а, съм направил предложение за нов член за използването на а, технически правила, а, не на последно място и ролята на, а, на ЕБО. А, Става въпрос за следното да се следи за това нови участници на пазара да <clears throat> бъдат, новите участници на пазара да бъдат проверявани преди това и да не им се дава абсолютно безпрепятствен достъп до пазара. Може да разгледате предложените от мен изменения, които са свързани с основните принципи. Текстът не е окончателно изготвен, точно обратното. Очаквам с нетърпение предстоящото ни сътрудничество. Освен това, ще е, чуя с интерес предложенията, които може да направите. И накрая, смятам, е, че Преразглеждането на тази директива, която е доста сложна, ще доведе до внасянето на баланс. Ще бъдат взети предвид различните интереси, които на пръв поглед изглеждат разнопосочни. Е, както казах, радвам се за предстоящото ми сътрудничество с докладчиците в Сянка. И сега докладчиците в Сянка получават думата. Първо, докладчиците в сянка и така нататък. Господин Балин, имате думата. Poštovani predsjedavajući, Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата, докладчик, за качеството на съставения от него доклад. Благодаря и на Европейската комисия за нейната инициатива да бъде създадена една единна, конкурентна, ефективна система на картовите разплащания. Но е, бих искал да спомена няколко неща, които будят у мен тревога. Комисията предлага лимит е, от 0,3 е, за транзакциите с кредитни карти и 0,2 за дебитните. Но при това следва да имаме предвид няколко социално-економически фактора е, спецификата на националните пазари, степента на тяхната е, развитост, е, степента на защита на потребителите, е, стереотипите на употреба на, на карти. В Германия таксата, например, е 1,8, в Дания е 0,1 десети в Харватия, страната от която съм, таксите могат да стигнат до 7%. И какво се получава? Някои търговци предлагат отстъпки от 10-20% дори, ако потребителят плати в брой. Тоест, предпочитат се плащанията в брой, а не с карти. Разбира се, всички опити за повишаване на сигурността следва да се приветстват, в това число достъпа до информация. Информираността е право на потребителя. И тук става въпроси за качеството, не само за количеството на информацията. При това уредбата трябва да е ясна, потребителите да получат очакваната потребителска стойност срещу парите си. И това навсякъде, разбира се, в Европейския съюз. Но директивата в сегашния си вид благоприятства търговците, а не потребителите. И, и аз държа на, на това да се зачетат потребителските интереси. Ако таксите обаче се повишат от 0,2 е, на 1,8, някой ще трябва да плати разликата. Е, вероятно тези такси ще бъдат е, компенсирани по някакъв друг начин, но, но аз бих искал да подчертая, че този нормативен акт следва да защитава преди всичко потребителите и, и дребните търговци. И значи срокът от 4 години, клаузата за преглед на акта, т.е. комисията предлага едва 4 години след влизането на директивата в сила резултатите от нейното предлагане да бъдат подложени на оценка. Но това е твърде дълъг период. Не така да ще става дума за защита на потребителите. Отново казвам. И, и накрая в този инак много добър доклад, все още, както каза господин Залбер, можем да поупростим нещата още. И аз с интерес ще продължа работата си с докладчика в това отношение. Сега докладчикът, са докладчик от социалистите. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на докладчика Фейо за много добре аргументирания проекто доклад. Добра основа за по-нататъчна работа. Е, нашите възгледи се различават в редица отношения, но мисля, можем да търсим широк компромис. Първо, трябва да е ясно, че работата в тази нормативна област следва да изхожда от позициите на единния пазар – това, че все още сме 28 отделни пазара в тази област, разбира се, е неблагоприятно е, неблагоприятства интересите на физическите лица, затруднява е, трансграничната мобилност. Въпрос на темпове, разбира се, е движението към единния пазар, но, но във всеки случай трябва да се определим, трябва да, да решим, че сме тръгнали нататък. Сега, що се отнася до най-важната част от проекта на предложението, какво да бъде третирането на третите лица доставчици. Всяка една такава система се нуждае от обща уредба, за да може да се развива правилно. Не би следвало, например, да има някакъв контакт между третото лице доставчик и доставчика на разплащателната услуга. В това отношение докладчикът мисля се движи в правилната посока. Много е важно всички участници в транзакцията да са наясно е, какво става на всеки етап от нея. И разбира се, потребителят трябва да се ползва с цялост на защита. Но да се знае кой за какво отговаря, в случай, че е, се стигне до, до някакво неблагополучие в хода на трансакцията. Друг е, важен момент са допълнителните такси. В това отношение аз не споделям позицията на докладчика. Тези такси нямат, според мен, каквато и да било положителна роля – и, и не рационализират системата, не, не осигуряват по-голяма степен на контрол. Тези допълнителни такси е, е, просто се прехвърлят на главата на потребителя от операторите на системите. Е, и, и вече потребителят не може да знае предварително колко ще му струва като, като в такси една покупка в някои държави членки, в които тези такси са забранени е, с закон, се постигат много добри резултати. И сега, за да бъде наистина единен единният пазар, таксите следва да са, така се каже, трудов доход. Е, е, срещу тях трябва да стои някаква услуга. В противен случай, защо се събират. Трябва да е ясно за какъв разход или срещу каква услуга специално се събира дадената такса. И според мен забраната на допълнителните такси следва да се свързва с възможността търговецът да откаже да се присъедини към дадена картова система. Особено ако за него тя е прекалено скъпа. И по-нататък някои по-дребни моменти. Е, в частта определения, или по-скоро липсата на такава част, това е особена слабост на предложението на комисията. Добре е, че докладчикът се е опитал да поправи, да попълни тази празнота. Но трябва да видим. Някои от предлаганите определения пораждат повече въпроси, вместо да, да им отговарят. Даже някои от, от предложените текстове надхвърлят по определение границите на самото определение като, като понятие. Що се отнася до електронните операции, тук подходът на комисията е твърде разумен. Важно е и в тази област да се въведе прозрачност и информационно обезпечаване. И ако не винаги могат да се обхванат двете страни на една сделка, на една операция, поне едната трябва да бъде обхваната. Комисията се опитва да ограничи финансовия риск за потребителя от 150 евро на 50 евро на операция. Но, но добре е да се даде възможност на потребителя да съдейства, да, да общува с доставчиците на разплащателната услуга за уреждането на, на спорове. Що се отнася до приложното поле, аз съм удовлетворен от това, че то е по-скоро разширително и, и, и така е, постигаме напредък и, и по отношение на е, така наречените посттерминали. И аз с интерес очаквам по-нататъчната работа по доклада. Благодаря ви, господин Лодвиксон, ако ми позволите Нека да приветствам нашите гости, тук току-що влезли в залата от Ноара. Добре дошли. А сега да продължим с докладчиците сянка. Госпожа Индвелт, от либералите и по двата доклада. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците. Все още много има да се работи и по двете предложения. Е, високо експертна е материята, но, но са на лице и доста сериозни политически разногласия. Като една обща бележка, според мен, предложенията на Европейската комисия, напълно сериозно го казвам, са добра основа, но са прекалено предпазливи, е, консервативни и до някъде иронично че докато ние обсъждаме тези е, много предпазливи е, текстове, е, в света вече се шири нова мания, така наречените биткоинс, електронна парична единица в интернет, е, а, ние, а ние се занимаваме с неща, които, които сякаш са вече от живелиц. Е, това като принципно положение. Ние трябва да изпреварваме събитията, вместо да ги следваме. Е, така, сега по, по докладите и, и по текстовете на комисията. Първо, що се отнася до приложното поле. Е, дискусията сякаш се съсредоточава върху включването или изключването на схемите с участие на трети лица. И се чудя, не бихме ли могли да намерим някаква формула, съгласно която всяка схема би попадала автоматично в приложното поле на уредбата е, след определено прагово равнище на, на пазарен дял, което вероятно трудно би било да се дефинира, или на оборот. Не съм особено удовлетворена от едно такова разрешение, при което или всичко, или нищо се включва, съответно изключва. Вероятно можем да намерим нещо по средата. Така, сега, по-нататък тези такси 0,2, 0,3 доста произволно. Комисията дава някои обяснения, но, но и други методики. Според мен таксата трябва да бъде 0, освен ако търговецът, който е събира или, или оператор на схемата, който, който е събира, не може да се обоснове. И във всеки случай за, за дебитните карти но аз все пак не, не съм готова все още да приема тези 0,2-0,3% е, като, като не, така, не, недосегаеми. Е, не съм също така особено очарован от предложението за средно претеглена стойност е, каквото и да приемем, то следва да бъде обосновано с факти. Сега, докладчикът предлага да се заличи частта за презграничните операции. Озадачена съм, честно казано, от това предложение. Че, нали уж, целта е да създадем един добре функциониращ вътрешен пазар, да премахнем е, колкото се може, е, доколкото е възможно, е, разминаванията. Питам се защо, защо искате да се заличи тъкмо тази част. И след това по отношение на двата доклада всъщност, Според мен е твърде е, е, господстваща роля е, отдаваме на, на банките и на техните представители. В това отношение аз съм много удовлетворена от е, предложението на господин Фейо е, за управлението на е, Европейския банков орган. Сега, в крайна краща, банките не, не са нещо чак толкова своеобразно. Те са търговски дружества. Още е нещо. Аз е, бих подкрепила предложението на Европейската комисия за е, разкрупняване, функционално разделяне по нормативен ред. Също така, предложението на комисията за съвместното ползване на картови марки. Но аз се питам винаги как ще се реализира всичко това на, на практик. Понеже пипнеш едно, разваляш друго и, и наистина трябва да се търси премерено решение за всички. По другата директива съм съгласна е, е, с казаното от е, докладчиците за приложното поле. Трябва да бъде максимално широко. Бих се противопоставила на всяко предложение за прекомерно стесняване на, на полето. Що се отнася до хармонизирането на надбавките, на наценките, аз бих била за обща забрана – вместо за това да даваме е, възможност на държавите членки е, сами да ги определят, е, това фактически не би било особен напредък в сравнение с сегашното положение. Що се отнася до информацията за банковите сметки, би следвало да следваме тук насоките на Европейския надзорен орган за защитата на, на личните данни. Впрочем, ние би трябвало да се допитваме до мнението на, на този европейски орган по, по доста от нормативните актове, по които работим. Е, що се отнася до имуществената отговорност, трябва да помисля, не съм убедена, че най-добре е, тежестта най-вече да се носи от третото лице, доставчик, а не от банката, издател. И това е за сега толкова. Да, благодаря, Софи, от името на Зелените, господин Геголд. Welcome. Uh, I feel a bit uh, strange First, I speak on behalf... Благодаря. Uh, малко особено uh, се чувствам тук, тъй като по PSD2 трябва да говоря от името на Жан-Пол Бесе, а след това и от името на Бас Айкаут uh, по uh, доклада за uh, таксите по разплащателни операции. Сега, значи, аз не съм докладчик сянка нито по един, нито по другия доклад, но във всеки случай това е мнението на нашата група. По втората директива за разплащателните услуги ние сме съгласни с докладчика, че за, в Европейския съюз този пазар е все още твърде фрагментиран, в същото време концентриран. Ам, е, и, и и, и, и не особено сигурен за потребителите. Е, имаме доставчици трети лица, е, които фактически играят ролята на альтернатива на картовите разплащания. Има ги такива в някои държави членки, те са се доказали на практика, ползват се с доверието на потребителите, но трябва да бъдат надлежно е, регламентирани и обхванати в европейската нормативна уредба. трябва да е ясно кой за какво отговаря и особено, що се отнася до е, охраната на плащанията, е, отговорността и защитата на личните данни. Е, що се отнася до приложното поле, тези трети лица доставчици следва да бъдат включени в него. Що се отнася до трети член и така наречения отрицателен обхват, ние общо взето подкрепяме желанието на комисията да се ограничи е, е, това негативно определене на приложното поле, но не, не разбираме е, защо докладчикът желае да премахне някои точки от преамбюла, в частност N и 13 of auxiliary services is not granular enough and the proposed exemption threshold. Да, има и други проблеми, по които те първа трябва да работим. Е, в частност, Европейската комисия би било добре да, да хвърли повече светлина върху някои от своите предложения. Приемаме е, е, изключението за получаване на, на стоки и услуги е, по трети член КА. Практиката, която е установена в е, Франция и в други страни, като е, право на услуги, е нещо много важно за социалната економика, за социалната солидарност. По 3G6 също сме съгласни. Имаме въпроси по 37 точка от преамбюла на доклада. Що се отнася до определенията по четвърти член, се питаме дали понятието чувствителна платежна информация Е, има някакво основание. European Data Protection Supervisor involved in this definition е, Привлечено ли е становището на Европейски надзорен орган за защита на данните? За нас това е особено сериозен проблем. Сега по 94А и по точка от преемпюла 7А структурата на управление днес не удовлетворява, тя възпрепятства конкуренцията, е, изолира е, потребителя. В това отношение има възможност да се спогодим с докладчика по точка от преамбюла 5А и 74А, е, където се търси активна роля на всички заинтересовани страни в съвета на Европейския банков орган по време на преговорите е, на времето Софи си спомня колко дълго обсъждахме. Е, комисията направи изявление. Бихме искали сега да ни каже докъде са стигнали е, нещата от нормативна гледна точка. Особено, що се отнася до състава на съвет. След това защита на потребителите 7А, член 94Д. Потребителите трябва да бъдат по-добре информирани за правата си, комисията да е, разработи съответните информационни механизми. Е, дори да е, не смятаме, че терминът листовка не е кой знае колко пригоден в случая, както и сега терминът електронни информационни материали може да е по-подходящ. Защо докладчикът желае да защити упоменаването на действащата защита на потребителите в европейското право по 42, 42 точка от преамбюла? По-нататък по а, а, класическото противостояние между а, органи на, на а, страната домакин и органи на страната по происход. По 34 член по-нататък тежест на доказване за информационно обезпечаване не би следвало е, държавите членки да възлагат е, тази е, тежест на оператора на платежната услуга. Това би трябвало да бъде задължение. Ако желаем е да постигнем единен пазар на разплащателните услуги, би трябвало да имаме общи правила и за потребителите, не само за търговците. Що се отнася до единния платежен интерфейс 94B и 28 a от преамбюла, тук биха се породили някои допълнителни разходи, макар и да не сме против предложението само по себе си. Смятаме, че потребителите следва да бъдат включени в работната група и във всеки случай трябва да държим сметка за съдбата на третите лица доставчици. По-нататък по 67 член, макар и е, да споделяме първоначалните намерения на комисията, е, има необходимост за, от по-детайлна разработка и за попълване на някои от празнотите в уредбата, така че потребителите да имат безусловно право на възстановяване на платената сума.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 достъпа до платежните системи на следващо място. Един от е, текстовете, които предлага докладчика, според нас е, е воден от е, е някой от участите в пазара, NX Giro, да им кажем името. Е, смятаме, че подобни правила не са уместни и е, трябва да се поддържа равнопоставеност, както по отношението на предоставянето на карти, така и четливостта им. Що се отнася до а, член а, 63а, интересувани а, защо го предлага докладчика, дали търговци трябва да проверяват ИБАНа, дали това не е поверителна информация в някои от държавите членки. Задаваме си въпросите относно носенето на наказателна отговорност. Няма да чета сега. По 58 член зелените винаги сме настоявали за отворени протоколи като Linux. За това не сме съгласни процедурите и стандартите да се определят от а, доставчиците, а е важно от, това да става от потенциални нови разработчици за развитието на системите. Сега преминавам към другия регламент. Притеснявани 0,2% като а, таван а, на дебитните карти. А, в момента в Германия таксата е по-висока. А, има системи, които функционират добре при сегащите условия и в текста трябва ясно да се посочи, че държавите членки могат да поставят по-низки нива по желание. Както казваше и колегата от Харватия, има страни, където разходите са много по-низки. Но трябва да се помисли и за по-низки проценти като цяло и е, с времето да се направи преглед на е, максималните нива на таксите и съответно да се свалят още. Още повече е, трябва да се стимулира приемането на картови плащания от фирмите и да се, така да се даде възможност на потребителя по-ефективно да заплаща предлаганите нива за, като средни са интересни, но въпросът е как това може да се прилага на практика. Дали разпределението на различни такси между търговците на дребно може да се осъществи. Що се отнася до поставянето на съвместни марки, това означава марки на различни системи върху една а, карта. А, Маестро, например, с друга карта. Това е една от възможностите реалистично да се постигне конкурентоспособност и избор за потребителя. Необходимо ли е това? Потребителя на а, както и търговеца, трябва да има възможност сами да избират най-ефективната платежна услуга. И като се е, заличи този текст, просто може да се премахне възможността на появяването на нови марки върху съществуващите карти във вреда на конкуренцията. И накрая правилото за зачитане на всички карти, член 10 визираме. Поддържаме линията на комисията, докладчика предлага това да отпадне и а, обосновката му е, че потребителите ще загубят доверие към а, електронните плащания като метод, ако картите им не се приемат. Това обаче означава да а, се подадем на злоупотребяващите с а, положението си на пазара. А, няма да може да се ползват а, такива нива на такси за а, а, обмен а, по картовите плащане, които а, в момента не се предвиждат. А, тук нещо граматиката е грешна на текста, който чета, както и да е. А, и а, е възможно такива а, плащания да не се приемат от потребителя заради твърде високите а, е, такси. Това е. Благодаря. Благодаря, господин Гиголт. Е, господин Ашли Фокс има думата. Um, thank you, yes, um... Е, благодаря. Акшли Фокс е, в момента е в комисията по имко, за така че аз ще го заместя. И така, ЕКР се притеснява, че европейският платежен пазар е фрагментиран, разделен от националните граници и а, реална пречка за постигането на целите на единия пазар са именно обмените такси. А, приветстваме приложението на комисията. Благодарим на докладчика за работата. Ние е, продължаваме разговорите а, като група. А, от една страна Ашли се притеснява, че а, тази текста може да не стимулира конкуренцията, за здрави олигополията и след това се притеснява до каква степен ползите от ограничаването на, на растежа на таксите ще се прехвърли на потребителя. Но ако трябва да има таван, трябва да се помисли за евентуалните отрицателни последици, ако нивото е толкова ниско 0,3% на кредитните карти. Това означава, че а, този дуопол, който съществува, ще се задълбочи. Той посочва, че в. А, а, тъй като има случаи, където кредитни карти не се използват, а, а, не може да се правят такива сравнения за таксите. Въпросът е кога може да се качи таванта а, трябва да се определят тавани за дебитните карти и той е съгласен с предложението и ще се радва обаче да види обосновки, които се базират на реални доказателства. Друг въпрос засилването на придобиването на търговски клиенти за карти в трансграничен план също ще а, окаже натиск за сваляне на националните обменни такси. А, също така предложението за а, съвместяване на марки е много а, с, смело и би и искал да се чуят и а, гласовете а, на легитимните участници участие в процеса. Благодаря. Имаме на 117 предложения за изменение, що се отнася до изменението на директивата за финансовите услуги. Първо е да се гарантира равнопоставеността на участие и второ сигурността на потребителите на платежните услуги. Също така да се промени и правнията уредба по отношение до доставчите трети страни да се засилят регулацията относно носенето на отговорност от тяхна страна при положение, че има неразрешени транзакции. Също така е възможно да се изискват сключването писмени споразумения между доставчиците трети страни и издателите. А, в а, момента а, текстът е такъв, че ще даде на потребителя по-скоро едно от улеснение, отколкото някаква съдържателна полза. В момента, например, изпращането на СМС за, добро, за благотворителни цели се смята за улеснение. Така в Обединеното кралство ще се получи двойно регулиране на едно и също нещо, от една страна като далекосъобщителна услуга, от друга страна като финансова услуга. Става въпрос за малки дарения. Притеснявани как това ще се отрази на този е, целен, ценен източник на благотворителни а, а, средства. Надяваме се колегите да работят заедно, за да се а, приемат а, изменения и а, Ашли с а, ще работи с а, докладчиците по тези въпроси. Благодаря. Господин Техо има думата от а, името на а, Европа за свобода и демокрация. Благодаря, това е първи обмен на мнение, затова аз искам да бъдем колкото може по-прозрачни и да насърчаваме конкурентно способността, за да може гражданите да имат по-голяма свобода в областта на плащанията. Днес ще се спра на предложението за обменните такси е, по, при картови плащания. Има желание комисията да регулира тези трансгранични такси, обаче не съм убеден, че е необходимо да се налага на национално ниво предварително определени такси. Има, има предвид разплащане на територията на една и друга държава. Това не ние трябва да го решаваме. Ако е необходимо на национално ниво да се извърши законодателна намеса, предвид различията в момента между пазарите в държавите членки, това трябва да го преценяват самите държави. Внимателно трябва да се прецени нива, какво да е нивото на тези такси а, има риск да се а, нарушат бизнес моделите. За предоставянето на услугите все някой трябва да плаща. Ако хармонизираме таксите, трябва да избягваме положението, прага това нараства себестойността и разхода се поема от е, потребители, времено да запазим жизнеспособността на установени бизнес модели. Комисията иска да излезе с доклад за приложението на регламента, което е добре, и да се види как се отразява това на потребителите и на търговците. Трябва, когато приемаме предложения, да имаме предвид ежедневните, ежедневието и бита на потребителите. А, услугите трябва да са доброволни, а не задължителни. Що се отнася до схемата за разделяне, ние подкрепяме идеята да не се налага задължително разделяне на операторите и издателите. Не на последно място смятаме, че темата не трябва да се пришпорва, когато говорим за сигурността на потребителите. Има сега само няколко дни преди а, коледната вакансия и струва ми се това време не е достатъчно и едно малко удължение на срока дори ще помогне. Благодаря. Благодаря. от вас. Е, зависи по двете теми ли ще изкажете или само по едната. Благодаря. Аз ще взема думата от името на Генерална дирекция конкуренция за регламента, а колегата а, за директивата. Благодаря за интересния дебат и възможността да поясним предложението. Може би, за да се върнем на изходната точка, какво предизвика предложението. Става въпрос за скритите такси. Ние като потребители смятаме, че ако използваме платежна карта, това ни е безплатно. И се радваме на ползата от използването на карта. На въпросът е, че това не е безплатно. Плаща търговеца. Търговеца плаща косвено на нашата банка. Сумата, която плаща търговеца може да е много различна. В Белгия, например, ако ползваме карта Банк Контакт, 5 цента плаща търговеца, но ако ползваме American Expert, това може да е 2 евро и половина или 3 евро на, за а, сметка от 100 евро. Различни са сумите при MasterCard, VisaCard, а, при дебитни и кредитни карти и корпоративни карти. Така че за потребителя и за търговеца на дребно усилието е едно и също. Слагаш си картата и натискаш копчетата за извършване на плащане. Но а, таксата е много различна. Различна е за различните карти, различните държави, членки. В Полша текст, таксите са умерени, но в Полша или Унгария те могат да са десетократни имаме случаи на дела по въпрос, свързани с конкуренцията, винаги сме искали обяснения защо а дебетната карта може да е много по-ефтина, корпоративната много по-скъпа. В някои държави няма такива обменни такси изобщо. Никога не сме получили задоволителни опра... обяснения нито по отношение за на разликите между картите, нито между държавите членки това е проблема. Трудността е също, че те имат тези различни такси. Ако а магазина е в а, държава, където таксите са високи, това не може да се избегне. Не може да отидете в а, друга държава, както може да направите, ако сте просто свободен търговец тези такси се налагат на търговеца на дребно, а дори когато това не е така, търговецът твърди, че трябва да плаща толкова високи карти, картови такси, както в собствената му страна. Явяват се и нови схеми, които искат да излязат на пазара и се сблъскват с този а, проблем. Във всяка държава банките искат различни такси. Това означава, че, банката, е, че е, бизнеса не може да излезе с един общ бизнес модел на пазара. Това въжи за обменните такси, по, както и при плащанията онлайн, а така и плащанията с телеф, по телефон. Не само конкуренцията е проблем, проблема е и защитата на потребителя. Аз казах в началото, ние потребителите си мислим, че това е безплатно, но не е когато търговеца плаща тези а, такси, това се повишава, а, това се а, води до повишаване на а, разходите за нас, за всички стоки и услуги. Няма безплатен обяд. Тъй като търговецът трябва да поема тези такси, той издига нивото на продуктите си изобщо. Така че не тези, които плащат а, става така, че тези, които плащат в, в кеш или с дебитна карта, финансират разходите на тези, които а, плащат с а, платинени или златни кредитни карти. Тоест, на, някакси се насочва вниманието на потребителя към а, тези по-полезни и по-ценни за самия потребител видове карти. Е, ние нямаме просто за цел да насърчим ползването на кредитните карти до такава степен, че те да накарат бедните да плащат за богатите. Този, про... Е, този ефект искаме да пресечем с предложението, както и създаването на прекомерно високи нива на таксите, е, както и неефективността чрез тези неясни и непрозрачни системи за насърчаване на, а, пол, на ползването. Искаме също така а, да се изготви една брошурка от две страници, тъй като този пазар е много специфичен в техническо отношение и неясен а, за потребителя. Има неща, които са неясни, може да окаже, че не са добри за потребителя на дадените карти. Така че искаме да се дава тази брошура от две страници, която има в комисията. Се надяваме да се разпространява по този начин. За да не ви губя много времето и да преминем към предложенията за докладите, за изменение на регламента, виждаме от какво са движени те. Има някои проблеми, които докладчика иска да разгледа с оглед на решаването. Има и важни моменти, които свеждат предложението до ниво, до което желания ефект ще бъде непостижим. Смятаме в частност, че това, което е постигнато в наши, водените от нас дела за конкуренция срещу две от основните схеми е, че а, а, ако се промени, промени това а, предложение, тези задължения няма да бъдат по стрикни или повече от тези, които съответните схеми вече са поели в резултат на присъденото от съда по тези дела. Т.е. този регламент няма да постигне нищо. И а, целите няма да доведат до решаване на проблема. Първият елемент на, от този род е дефиницията на а, привличане на нови търговски а, клиенти в трансграничен план. Ограниченията ще се сведат само до там, където един картодържател отива в чужбина и ползва там картата. Няма да се включват вече ситуации, когато търговеца а, се премества в чужбина и ползва услугите на банка в друга държава. Това е проблем, защото ще се задълбочи проблема, а, при който на практика търговците не могат да се ползват от вътрешния пазар. Пояснението е, ако не искаме да се влияе на пазара, значи не сме разбрали целта. Ние искаме да влияем на пазарите, ние искаме да създаване на вътрешен пазар, който да е в полза и на търговците а, при извършването на трансгранични сделки. Това ще, се, ще включва и, а, и изнасянето на бизнес в друга държава и ползването на банкови услуги там. На второ място при, а, предложението е а, да се свалят съответно 0,2 и 0,3% за дебитните и кредитните карти. Предложението на докладчика е да има средна, среден таван. Виждаме откъде проистича това. А във въпросните съдебни дела също се говори за средно претеглен таван. Тоест от някъде може да искат високи е, такси, а от другаде да искат ниски. В този контекст обаче трудно може да се разбере как това ще сработи. Тъй като има а, консултантски фирми, които са избрани от съответните платежни схеми да проверяват дали се спазват тези средно, средни стойности. На практика във всяка държава членка ще трябва да има регулатор с съответните служители, които да проверяват дали се спазва тази стойност. Това ще натовари административно държавите членки. Освен това, как се определят относителните тежести? Дали по индустрия, дали ще е различно в а, а, е, един магазин за хранителни стоки, различно в една бензиностанция, трудно. Ще се следи спазването на абсолютният таван дали това ще е, се отнася до размера на самото плащане. Примерно тогава може да се реши с фиксирана такса на брой плащане, а не по размера му. А правилото за зачитане на всички карти. Разбираме, че доводите е за или против това правило е риска за спад на доверие сред потребителя, но ако потребителя иска да плаща тази високо струва, скъпа карта, където плаща самия търговец, е, може да е привлекателно, защото пък потребителя получава застраховка и така нататък. Но това не е честно, защото се финансира а намалявайки ползите за другите потребители на карти. А, тогава а, дър, дър, търговеца може да има право да откаже ползването на такива карти или да иска допълнител... отделна такса за ползвателите на такава такса. Затова падането на това правило за признаване на всички карти не е добра идея. За поставянето на различни марки на една карта. Винаги е, има е, оплаквания, че каквото и да направим, е, в, е, на сергията се подрежда дълга опашка. И тук така става. Една економика функционира ефективно, ако този, който трябва да плати, за продукт или услуга е този, който избира продукта или услугите. В този случай става въпрос или за консуматора, или за търговския обект, защото те избират. Не бива ползвателя да е банката, защото той получава по-голяма печалба, повишайки таксата. Ние смятаме, че а, а предварителните условия трябва да са ясни и да се заявяват а, и избират съответно на, от търговския обект, е, от търговеца или от, а, и от потребителя и не трябва първенство в това отношение да се дава на търговеца. Има и някои други правила. Председателя прекъсва. Извинете, остават ни само много малко време. Моля да преминете към заключение. По отношение на правилата за ползваните условни а, знаци. Има в Съединените щати подобна схема, която не допуска банката да копира а, правилото за обмен, което искаме да забраним. А, тоест, да не може да се забраня, може да се, да се е, заобикаля това правило а, за международните плащания, а да остава за вътрешните. Според нас трябва да има едно правило и да се прилага както при а, транзакциите на територията на една страна, така и трансгранично. Благодаря. Благодаря. Давам думата на представителя на ГД Вътрешен пазар. Благодаря. Ще се опитам да съм кратък. Директивата за разплащаните обхваща две неща. Увеличава защитата на ам, на потребителите. Економическите агенти могат да участват активно на пазара за разплащанията. До момента се предвижаха дерогации. Има онлайн а, разплащателни платформи. Ние искаме да се разшири обхвата на директивата. Потребителите ще трябва да разчитат на разправите от договора в такъв случай, а не могат, няма да могат да се позовават на европейското законодателство. Директивата ще увеличи защитата и сигурността на плащанията. Това ще е допринесе лице за справяне на случаите с измама. 40% е, от потребителите, които използват интернет, е, с неохота използват е, интернет разплащанията. Относно доставчиците от трети страни, и търговците на дребно. Тези участници от трети страни трябва да бъдат регистрирани. Трябва да има баланс между отделните интереси на потребителите, на новодошлите, на търговците на дребно и на доставчите от трети страни. Тази задача е доста трудна. Разплащателната система система трябва да е гарантирана и сигурна. Има възможност за допълнителни подобрения. Свръх таксите са свързани с тази директива. Тук отново не искаме да бъде внесен баланс има предложение да се даде възможност на търговците да прилагат такива такси, когато не са определени тавани. и така, тъй като нямаме време, ще спра до тук. Искам да кажа, че очакваме с нетърпение нашето сътрудничество с докладчиците и докладчиците в Сянка, за да изготвим един балансиран текст. Благодаря. Съвсем накратко няколко коментара и от мен по отношение на дискусията, която беше проведена. Благодаря на всички докладчици в Сянка за техните предложения. Необходимо е да създадем една система, която да е ефективна и единна. Съгласен съм, че законодателството трябва да въжи не само за, за съществуващите системи, ами и за системите, които ще бъдат създадени в бъдеще. Тристранната разплащателна система, можем да говорим още по тази тема, да намерим едно общо решение – да бъде обхваната и тази система. Ако по този начин ще бъдат преодоляни някои от пречките на пазара, нямам нищо против. Отново, отново съвместяването на няколко марки. Тази тема беше повдигната от редица политически групи. Важно е по време, когато говорим за такъв вид карти, да кажем, че те трябва да бъдат избирани доброволно, да няма задължителен характер. Относно съвместяването на марки можем да намерим едно решение, компромисно решение. А, сега, следващата тема, свързана с правилата, отнасящи се до картите и по този въпрос можем да постигнем някакво компромисно решение. Зелените казаха, че а, тази осреднена стойност ще бъде наложена трудно. По-добре е да бъдат определени тавани. Необходимо е да намерим едно решение, което да е приемливо за всички. Да, трябва да вземем предвид ежедневието и бита на гражданите, да видим как можем да ги улесним в тяхното ежедневие. Не бива да създаваме допълнителни проблеми при картовите разплащания. Благодаря на всички. Благодаря на комисията а, за техните коментари. Ами, сигурен съм, че ако всички проявим добра воля, ще преодолем всички проблеми, ще по стигнем до едно балансирано а, решение. Сега давам думата на колегата Фейо да взема отношение по неговия доклад. Благодаря. Искам да благодаря за дискусията, която беше проведена и ще съм съвсем кратък. Е, темата всъщност трябваше да бъде приключена още преди един час. Благодаря на всички, които се изказаха. Ще кажа още нещо на мой ред относно директивата за а, разплащанията. Тя представлява една стабилна основа. мненията, които бяха изказани днес, бяха разнопосочни, но трябва да имаме предвид а, а, общите интереси и а, това дали е, не е възможна евентуална хармонизация. Съществува необходимост от това законодателните разпоредби да бъдат а, съставени по такъв начин, че да се отнасят и до бъдещето относно пазара и е, доставчиците от трети страни. Трябва да се помисли по този въпрос и да се види какво може да се случи в бъдеще. Освен това, ще има и нови ам, средства за разплащане и то много наброй. Е, много засегнаха и темата за допълнителните а, такси. Необходимо да се разглеждат нещата в по-големи подробности и да се намери начин да се избегнат а, въпросните такси. С докладчите в Сянка ще продължавам да поддържам връзка, ще продължаваме да разменяме мнения. Има и срокове за внасяне на измененията. Сроковете са доста кратки, като имаме предвид, че в края на годината има почивни дни. Ще говоря с представителите на комисията за това дали не би могло да се удължи не би могъл да се удължи срокът. Ще има и кръгла маса по тази тема на 7 януари. Ще имаме възможност да а, говорим по тази тема. Комисията посочи а, по време на своите изказвания, че а, позицията и не се ам, различава много от тази на Европейския парламент и а, със сигурност ще имаме възможност отново да обсъдим тази тема. А, сроковете. 9 януари. До тогава може да внасяте измененията. На 12-13 февруари ще се обсъдят те. След това ще се гласува в комисията ЕКО на 20 февруари и се надяваме през април да бъде внесен докладът в пленарна зала. И така до днес след обяд в 3 часа.